Äh, И сега трябва да преминем към същинската ни работа. Дневният ред беше променен. Надявам се, че вие ще приемете тези промени. Езиковия режим също е на лице. Искам да ви кажа, че заседанието ще, ще бъде предавано по интернет. Относно протоколите, има ли някакви коментари? Не. Значи, те са приети. И преминаваме към процедурите за служаването отговорност на отделните агенции. Точка 19 и 11 ще бъдат разгледани съвместно. И искам да дам думата на докладчика, за да ни каже как ще процедираме за бъдеще. Това е нещо, което трябва да разясним сега. Има доклад, че, има доклад който е прият от парламента и сега давам думата на госпожа Маковей, ако тя иска да вземе думата. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. След гласуването през май в сътрудничество с координаторите ние решихме да, вз... да приемем докладите, прияти на 10 май, като основа на този проект доклад. Няма отлагане. Следващата стъпка в процедурата ще бъде изготвянето на изменения. Крайният срок за тях е определен за 6 септември. Както обаче написах в имейла си на колегите, ще изпратя своите проектоизменения на всички 2-3 дни преди крайния срок за да ви дам представа за това какво мисля и за да няма припокриване на измененията, внасени от колегите. Това е свързано с факта, че агенциите имат нужда от време да започнат изпълнение на някои от мерките за решаване на въпросите довели до отлагането, така че в интерес на агенциите да има повече време. Ето защо ние ще процедираме по начина, по който предложих. Също така заседанието на докладчиците в Сянка е предвидено за 5 септември преди крайния срок за измененията, но както казах на 2 или 3 септември всички ще получат измененията. Междувременно мога да споделя с всички вас, че поддържам контакт с агенциите с директорите на ЕФСА и ЕМА обсъдих проекто плана за работа, проекто работните документи и евентуалните мерки за предотвратяване на конфликтите на интереси. Източник на тези документи са насоките на ОИСР за конфликт на интересите. За ЕФСА, например, Докладът беше прие, поръчан от самата ЕФСА. Темата е как да се осигури независимост на научната работа, независимост от бизнеса. Установявам, че има ангажираност и желание и воля. Разбира се, не всички мерки могат да бъдат изпълнени, но мисля, че можем да разчитаме на начало и, и на поемане на ангажимент. Аз бих приела това като основа за освобождаване от отговорност. Агенциите ми казаха, че ще изпратят последните резултати до средата на август. Ако желаете, аз мога до тогава да споделя, с, да ви предоставя тези доклади. Също така говорих с председателите на управителните съвети, с ЕМА и екологичната агенция и двамата заместник председатели на ЕФСА. Както знаете, председателят на управителния съвет на ЕФСА подаде оставка заради конфликт на интереси. Разговарях и с комисаря Дали за ЕМА и ЕФСА. И някои от въпросите, които обсъдих а, е, с него, са отразени в документа, който дадах на агенциите. Също така о, разговарях с комисария Поточник по въпроси, свързани с Агенцията по околна среда. А, е, в един а, е, мейл са описани мерките които да вземат управителния съвет. Тази сутрин взех, получих имейл от управителния съвет на Агенцията по околна среда. Продължавам кореспонденцията с тях. С всичко това искам да кажа, че с агенциите продължаваме работа и искам да ви уверя още един път, че намерението ми е да окажа подкрепа на агенциите, за да решат проблемите си, въпреки че те не могат да бъдат изцяло решени до края на август. След това смятам въпросите да бъдат разглеждани в доклада е, е, и в доклади през следващите години. Ще спра до тук. Предполагам, че има мнозина, които желаят да се изкажат. Благодаря на докладчика. Искам да използвам а, тази възможност и да се позова на някои от аспектите, свързани с освобождаването от отговорност. Това е една много важна процедура, много важен инструмент, с който разполага парламента. Този инструмент трябва да бъде използван много отговорно и внимателно. Всички документи трябва да бъдат проучени много внимателно. Документите свързани с агенциите. Е, смятам, че нашата комисия доста обстойно се занима с информацията подадена от агенциите. Някои смятаха, че е, процедурата трябва да бъде отложена, защото няма достатъчно документи, няма достатъчно, достатъчна информация. Искам да подчертая, че доклад на госпожа Маковей беше прият с голямо мнозинство в пленарна зала и мандата е предоставен. Сега поради отлагането се наложи да се проведат допълнителни разговори и срещи и искам да подчертая, че господин Мартин, Мартин Шулц разговаря с мен по този въпрос, а също и е въпроса свързан с двете изслушвания. Трябва ясно да заявим, че Комисията по бюджетен контрол е призована да помисли по въпроса как, какво точно трябва да случи, каква точно да е процедурата. Трябва да уточним процедурата в бъдеще, така че нашата репутация да се запази такава каквато е и в бъдеще и да можем да изпълняваме нашите задачи както трябва. Имаше кореспонденция а, между госпожа Маковей а, и агенциите и госпожа Юта Халка също взе участие в кореспонденцията. Ще й дам думата да взема отношение и на нея. Разбираше, докладчикът е свободен да действа а, по свое усмотрение. Доклад, докладът не е свързан с определено лице. А, докладът е св, свързан с парламента като цяло. Разбира се, парламентът възлага изготвянето на доклада и докладчикът трябва да действа безпристрастно а, да поддържа контакта с докладчите в Сянка и с комисията като цяло. Така че всеки депутат има право да задава въпроси, но като председател на комисията искам да кажа, че от името на комисията не могат да се изказват отделни депутати или докладчика. Това го прави а, председателят след като а, е съгласувал позицията си с а, координаторите или с комисията като цяло. Така че повтарям отново, не може отделни членове на комисията да действат или да се изказват от името на комисията. На следващо място планове за действие. Тяхното предложение ам, и тяхното изготвяне не трябва да бъде извършвано от, от отделни лица. Има членове, е, които задават въпроси директно на агенцията, като колегата Халк и е, Това са въпроси, на които не е могъл да отговори докладчик, ето защо депутата се обръща директно към, а, е, към агенцията, но все пак трябва да сме внимателни и предпазливи. Аз мятам, че ние трябва да направим всичко възможно, за да намерим начин по който да се а, справим а, с, а, тези проблеми, а, свързани с агенциите, да сложим край на а, процедурата. Госпожо Маковей, вие, от вас зависи това с докладчиците в сянка, да изберете един функциониращ подход. В други области вече става ясно, че докладчикът се справя както трябва. Трябва обаче да бъдат включени и докладчиците в сянка, така че да бъдат постигнати приемливи компромиси. Опитът показва, че парламентът е по-силен и по-единен, когато се процедира по този начин. Трябва да намерим начин, по който да се справим с предстоящите задачи и да можем в крайна сметка да постигнем едно едино политическо решение. Искам да подчертая това, защото Нямам желание през септември, октомври или през следващите месеци да бъда подканван да обяснявам какъв е подходът или е, подходът, който е предлаган от единични членове или е, е, не искам да се червя по време на заседанията на, на, председател, на председателския съвет, когато само поклашат глава останалите членове на предложенията на едни или други депутати, които не представляват позицията на комисията като цяло. Госпожа Рож Бахата има думата. Или господин Гавранди има думата. Yes. Господин председател, поисках да се изкажа, за да задам един технически въпрос на госпожа Маковей. Тя говори за работен документ, който е разработила. Не съм сигурен обаче за какъв документ говори. Така че преди всички групи да получат думата, дали тя да не ни обясни за какъв работен документ става дума? Списъкът с желащите да вземат думата е много дълъг. Госпожа Маковей също е включена в този списък. Господин Гайер има думата. Благодаря, господин председател. По отношение на докладите на госпожа Маковай един след обяд обсъждахме тези доклади и в пленарна зала беше проведено гласуването по тези така успорвани доклади. Виждаме, че въпросът свързан, процедурата свързана с обжалната отговорност също предизвиква разнопосочни мнения. като погледнем формално процедурата. не съм сигурен на, на къде се е отправил докладчикът. Парламентът с голямо мнозинство одобри процедури, процедурата и начинът, който трябва да се подходи към агенциите. може докладчика да вземе отношение по въпроса. Въпросът ми е. Имаше пленарно, е, решение пленарна зала през е, май. Имаше изготвяне и на втори доклад, към който ще бъдат е, внасени изменения до септември. Имам предвид, че идва лятната почивка. Колко интензивно може да бъде проведена работа по тези доклади? Как смятате, че ще може да се справите? И какво ще стане в крайна сметка? Ще има политически интерпретации за това дали ще ни а, стигне времето, дали ще ни а, стигнат подходите. госпожа Макове и госпожин Харбранди трябва да преценят дали тези подходи ще доведат до някакъв успешен и положителен край. Агенциите са критикувани постоянно и виждате, че голяма част от, от парламентаристите отказаха освобождаването отговорност. Дали агенциите състоян се справят с а, проблемите си? Съмнявам се. Сега говорим за административната тежест. В рамките на европейските институции говорим, че тази тежест трябва да бъде намалена. Този въпрос трябва да го приемем много насериозно. Трябва да видим агенция дали се придържат към това, което е прието от парламента и да оценяваме за основа на тези решения а не постоянно докладчика да задава нови, нови, нови въпроси на агенциите. И, и а, хората, които трябва да отговорят, те не са там, за да отговарят на тези въпроси, са там, за да си вършат работата. Дали агенциите въобще са в състояние да а, изпълнят тези искания, като се има предвид и тяхната отдалеченост. Или ние просто си знаем предварително, че те не, не са в състояние да се справят с тези а, изисквания и да ги изпълнят. Освен това, трябва да сме наясно а, по какъв начин ще се изпълни мандата, предоставен от парламента в рамките на агенциите и какъв обем от работа може да се свърши в рамките на този мандат. Не искам да ме разбирате погрешно. Аз съм за това Комисията по бюджетен контрол да изпълни отговорно а, своята задача. Тролира разходването на средства в агенциите. Като чета тук какви предложения а, а, прави а, докладчика за това какви планове а, е, за действия трябва да приемат агенциите мога да кажа много по отношение на последния абзац. Може би в този контекст може да разберем и наместа на госпожа Халк, защото това е свързано и с нейната работа. Освен освен това, процедурата свързана с освобождаване от отговорност е свързана с, с ам, ангажирането на, на голяма част от персонала за това да се отговаря постоянно на зададените въпроси. Има колеги, които нямат всеки ден контакт с агенциите и може би на тях трябва да се предостави възможност да си създадат впечатление за работата на агенциите. Ако графика дава възможност, е добре да дадем възможност на представителите на агенциите да вземат отношение по този въпрос, за да чуем каква е тяхната гледна точка за изпълнението на мандата, плюс разширяването на тези въпросници, които се изготвят от докладчика. Госпожа Маковай, какво искате да постигнете с този доклад за освобождаване от отговорност? или целта ви е в крайна сметка да откажат освобождаването отговорност на а, въпросните агенции. Благодаря. Колегата Старс. Ehm, Благодаря, господин председател. Слушах много внимателно колегата, но не мога да се съглася напълно с него. Действително, наша работа е да задаваме въпроси на агенцията, особено когато става дума за конфликт на интереси, защото тези агенции взимат важни решения в областта на безопасността на лекарствата и храните. И ако има конфликт на интереси, решенията може да се окажат неправилни. Мисля, че можем да използваме процедурата по освобождаване от отговорност, за да принуждаваме агенциите да си вършат работата както трябва. Моята група искаше да отложи освобождаването отговорност за, за ЕМА и ЕФСА, защото искаме да има доклад от Сметната палата. По наше искане Сметната палата подготви доклад за конфликт на интереси за четири агенции. Агенцията РИЧ, за безопасност на въздушния транспорт, ЕМА и ЕФСА. Аз знам, че на 19 май 2012 година Сметната палата излезе със становището, че е имало конфликт на интереси. И ако искаме да си вършим работата както трябва, а, ние трябва като минимум да обсъдим с докладчиците в сянка и докладчика а, коментарите. Знаем, че Сметната палата няма, не иска да предоставя информация предварително. Но имаме споразумение с комисията и съвета, за да получим документи предварително, е, за да ги прочетем и да постигнем споразумение с Сметната палата. Мисля, че за нас е важно да знаем какво мисли Сметната палата за конфликта на интересите в агенциите, по-конкретно ЕМА и ЕФСА. Това са агенциите, за които обсъждаме временно прекратяване на освобождаването от отговорност. Ние бихме могли да се обърнем към Европейската комисия. Нека тя да ни каже как да формулираме нормативната база в контекста на конфликта на интереси. Не разполагаме с такава нормативна база нито за тази агенция, нито и пък и за която и да било друга агенция. Основата би могла да бъде а, насоките на ОИСР, които да отразим в нашето законодателство. Що се отнася до дейността ни, смятам, че трябва да подходим последния начин. Нека да обсъдим с ръководството на агенциите и обсуправителните съвети, да се опитаме да излезем с една устойчива пътна карта с тях. Съгласен съм, Йенс, че въпросът няма да може да бъде решен до октомври. Ако обаче сега предприемем тази дейност заедно с тях и ако можем да приемем нашия съвместно, съвместен доклад друг до септември и след това в пленарната зала ще имаме пътна карта за средносрочен и дългосрочен план, което ще бъде много полезно за следващия доклад, че господин Гербранди защото след това, възоснова на постигнатите споразумения, ще можем да кажем да, върви се в правилната или в погрешната посока. От моите контакти с агенцията имам впечатлението, че и ЕМА и ЕФСА са разбрали за какво става дума. Има наличие на добра воля и в управителния съвет, и в ръководството. И смятам, че трябва да използваме тази възможност. В Агенцията по околна среда ситуацията е по-различна и аз го казах в пленарната зала. Там имам чувството, че са, постигна, че са допуснати грешки. Аз нямам доверие в обществените поръчки с зелена обвивка, но мисля, че проблемът трябва да бъде решен по друг начин. Не е нужно да бъдем толкова строги към Агенцията по околна среда и има доста въпроси, които следва да огледаме. Надявам се докладчиците в сянка да огледат заедно а, с докладчика това, което е постигнато и за двете важни агенции, за Агенцията по околна среда, можем да а, разработим а, пътна карта. Тогава ще сме свършили работата си. Благодаря. А, вие се обърнахте директно към мен като председател. И затова искам да обясня нещо, за да не останете с погрешно впечатление. Има специален доклад на Сметната палата. В смисъл, няма специален доклад, който да е свързан с конфликтите на интереси. Говори се, че а, има проекто доклади, свързани с този въпрос, с конфликта на интереси. Аз говорих с председателя, който отговаря а, за освобождаване от процедура, освобождаване от отговорност и помолих този доклад да ни бъде представен. Така че да нямате основание а, да изразявате критика. На следващо място. Изисках докладът да бъде представен, но докладът не ми е представен все още. Сметната палата все още не е предоставила този, предоставила този доклад. И въпросът е как е, процедираме с доклади, които не са ни предоставени къде в правилника се посочва как да подхождаме с доклади, които не са ни представени от страна на Сметната палата. Искам да знам от колегите как подхождаме в такива случаи. Защото знаем, Сметната палата е независим орган и се чудя как може да се а, прилага някакъв политически инструмент. Като председател на комисията ви казвам, комисията може да обсъжда един доклад, който е бил представен от Сметната палата. Сметната палата има специален статут, статут на орган. Ние можем да призовем, да приканим Сметната палата да предостави този е, доклад председателя Калдерия обяви, че ще представи този доклад след лятната пауза. Но няма нужда а, и няма смисъл да спекулираме а, по отношение на този доклад. Беше даден въпрос какво искаме да постигнем. Така че, възоснова на доклада на госпожа Маковей, възоснова на решението в пленарна зала, да преминем към процедура за отлагане а, на освобождаването отговорност на агенциите. Не смятам, че това ще е последната процедура по а, освобождаването отговорност. И в бъдеще ще говорим за такива доклади, за такива теми. И ние трябва да видим сега възоснова на това, което се случва в момента, възоснова на фактите, какво можем да направим а, да видим дали ще може да се а, стигне до освобождаването от, от, от отговорност в изпълнение на бюджета или не. Това ще се реши в пленарна зала. през октомври, ноември, декември може възоснова на служаната отговорност да се създаде нова а, а, процедура, нова ситуация и след това да е, се събира нова информация, която да доведе до нова процедура и така нататък. Не виждам защо тук е, така се говори за тази процедура, че едва ли не това решение е окончателно. Има колеги, които изразиха критика към секретарията и към мен лично като председател и моля ви, бъдете по-конкретни във вашата критика. Кажете ми точно какво трябва да направя аз като председател на комисията. А, какво направих аз? Аз а, приканих Сметната палата да ни предостави този доклад. Сметната палата обаче е независим орган. Аз не мога да, а, а, да ги притискам. И а, ние можем да дискутираме един доклад, а, с който разполагаме. Един доклад, който в момента се изготвя някъде в коларите на Сметната палата. А, Така че, съгласно процедурата в правилника, ние можем да се аргументираме въз основа на предоставения ни доклад, доклад с който разполагаме в момента, доклад, който е свързан с освобождаването отговорност и в основа на този доклад ние може, доклад можем да отложим освобождаването отговорност и да въведем нова процедура по освобождаването отговорност. А, така че, моля ви, когато изразявате критика, да сте по-конкретни и да се позовавате на фактите. Камер. Het enige wat ik vroeg is... Вие вече зададахте въпроса. Знам, че не може да стане до лятото, но от друга страна вече, вече е лято. Ние искаме ние искаме да имаме добро сътрудничество с Сметната палата и е нормално да поискаме от тях а, малко да забързат а, като добър участник в а, Тур де Франс. Единственото, което искаме е да си свършим работата, господин председател. Нямаме никаква критика нито към секретарията, нито към председателството. Просто да помолим Сметната палата да положи максимални усилия, да ускори нещата за да бъдем в състояние през есента да освободим агенциите от отговорност. Няма нищо неразумно в това искане. И така ще кажа отново, че призовах Сметната палата да ни предостави доклада възможно най-бързо. Председател на Сметната палата каза, че това ще стане след лятната пауза. След това а, предлагам, когато ни бъде предоставен а, този доклад, а, да го обсъдим, като включим специална точка в дневния ред. Е, този доклад на Сметната палата засяга не само тези три агенции, ами всички агенции имат достатъчно а, храна за размисъл, храна за дискусии и а, а, достатъчно материал, за да можем да изготвим нашата позиция в рамките на комисията. Госпожа Макове, Гресле, Андриансен. Господин Гайер поиска ако има представители на агенцията, да им се даде думата. Знам, че госпожа професор Маклейтис е тук. Ако има представители на други агенции, с удоволствие ще им дам думата. Госпожа Маковай. Okay, maybe I should uh, End, but... okay. Може би трябваше да оставя изказването си за накрая, но нека да кажа няколко думи сега. Най-напред искам да кажа, че моето решение е да предложа отлагане на освобождаването от отговорност не е политически въпрос, а професионално заключение. Така че всеки път, когато го се говори за политическо решение, за мен това звучи непонятно. Не политическо решението. Става въпрос за проблем с конфликт на интереси, проблем, който искаме да решим в интерес и на, на агенцията, и на гражданите. Това и предприех след гласуването в пленарната зала. Не знам защо пак се връщаме на периода преди това гласуване. То се проведе, взе се решение. Социал-демократите обявиха два дни преди това, че ще гласуват за освобождаването от отговорност за няколко агенции. Чудесно! Това е резултат от гласуването. Нека да преминем от тук нататък. Аз мисля, че е по-добре и мой дълг е да работя с агенциите, не само да се отправят критики в доклади, след това да чакаме до есента. Ето защо аз продължавам да работя с агенциите и продължавам да работя по работните документи или пътни карти за ЕМА и ЕФСА. Разговарях в продължение на 4 часа с директора на ЕМА, обсъдихме всички мерки, за да видим кое може, кое не може, кое е полезно, кое не. Като цяло проведахме много добра дискусия. Също така разговарях с директора на ЕФСА. И ЕМА и ЕФСА, според мен, искат да започнат работа по мерки за предотвратяване и управление на конфликт на интереси. Те не се оплакаха. Това ме очуди малко, но ние започнахме да работим заедно и виждам, че някои колеги пък се оплакват. И също така разговарях с управителния съвет на тези агенции, както вече казах – и всички те изразиха подкрепа и готовност за предприемане на някои от тези промени. За да отговоря още един път на господин Гайер, макар че предполагам, че знае отговора, какво искам да постигна, на къде съм се запътила. Аз не искам да, пред вие питате дали искам да откажа освобождаване от отговорност. Не, господин Гайер. И на предишни заседания, и в мейли, които съм пращала на координаторите, казвам, че съм готова да дам освобождаване от отговорност. Към се, до средата на август агенциите трябва да покажат, че са започнали да работят по някои от мерките, които според тях е, ще бъдат полезни за предотвратяване и управление на конфликта на интереси, както и ангажимент към пътната карта. Това е моето намерение. Убедена съм, че това ще помогне, аген... помогне на агенциите, за да а, си вършат работата в интерес на гражданите. Днес не исках да споменавам писма, изпратени от други колеги, защото всъщност според мен най-важното е да обсъдим онова, което агенциите срещат като проблем. Те работят, Искам да подчертая ангажимента на директора на ЕМА, който има желание да се предприемат тези промени. Работим, искаме да продължим да работим заедно и да ги освободим от отговорност при условията, които споменах вече три пъти надежно изпълнение на мерките и ангажираност към пътната карта. Благодаря. Госпожа Херцог и господин Хербранди. Благодаря, господин председател. Ще говоря унгарски защото говорим за много важен въпрос. И за това ще започна с следното. Смятам, че е срамота и жалко това, че докладчикът продължава да работи само с координаторите и докладчиците в сянка, като че ли са изтикани в страни. Второ, госпожа Маковей каза, че по отношение на документа в пленарна зала, тя би искала да го модифицира през октомври и че може, и може би би обмислила изготвянето на нов документ. Мисля, че е изключително важно, особено ако искаме да има хармония между членовете на комисията и докладчика, е необходимо да работим заедно с някои от другите комисии. Що се отнася до пленарната сесия, и мисля, че различията между водещата комисия и другите комисии бяха значителни. Питам се дали Комисията по околна среда би могла да разработи становище и да го обсъдим преди сесията през есента. Имам и един коментар по отношение на прозрачността. Имаше кореспонденция между докладчика и агенциите, но ние не сме виждали тези писма. По тази причина ние не сме в състояние да преценим дали докладчикът е задал въпросите от името на Комисията по бюджетен контрол, от името на парламента или пък от нечие друго име. Като докладчици в сянка ние не сме участвали в тази дейност, не ни бе дадена възможност да реагираме, не ни бе дадена възможност за да зададем своите въпроси и за това си мисля, че в бъдеще е е хубаво да се каже пределно и ясно дали въпросите се задават от името на докладчика и кои въпроси се задават от името на комисията. Нашата комисия все още не е излязла с, с становище. И накрая, когато приехме първоначалния доклад, Зададаха ли бяха въпроси като пропорционалността, например? Агенциите ни казаха, че са свършили доста работа, но докладчите в сянка и координаторите и докладчика имаха само един ден за измененията. Не смятам, че това е справедливо защото трябва да се спазва принципа на пропорционалност и всички трябва да имат достатъчно време да си свършат работата, да съставят предложенията. За да се състави този документ са били положени огромни усилия. И накрая, правилно ли е, коректно ли е докладчикът два дни преди заседанието на комисията да ни представи документите. Той е само два дни преди заседанието. Докладчикът изпрати докладчикът малко така с нестройна информация за работата, която е вършена с агенциите, Очевидно, работено е до много, но като че ли въздействието не е кой знае колко значително. Така че това са моите по-формални проблеми. Що се отнася до съдържанието, трябва да кажа, че от името на групата на социалистите и демократите казахме, че искаме да има ясни правила за това, кога има конфликт на интерес, за да можем да определим кога няма и кога има такъв конфликт интерес. А като няма правила, очевидно е трудно да се реши. Много е трудно да се приложат, освен това правилата са задна дата. Ето защо е трудно тези, някои от тези правила да се спазва. Знаем, че докладчикът е изготвил документа за конфликта на интереси. Документът е добър, но въпросът трябва да бъде разгледан по-обстойно в бъдеще. И освен това, разбира се, ще трябва да решим кое е по-важно – да има функционално сътрудничество с парламента или пък конкретното мнение на докладчика. И още един въпрос. Вие спомена... Това същото като плана за действие ли или нещо друго? Пътната карта само синоним на работния документ ли е?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 когато работим, нека да бъдем много внимателни, когато прилагаме правилата към нас и към всички останали. Също въжи и за агенциите. Ние също можем да бъдем напълно надежни и можем да работим съгласно процедурите си абсолютно надежно. дори и при проблема с доклада. Също времено ние обсъждаме двете агенции. Предлага се да се освободи от отговорност ЕФСА, но така или иначе докладът ни задава контекста. И така можем да решим, какво да направим през есента и да се вземе решение в пленарна зала. Струва ми се, че агенциите би трябвало да очакват от нас последователно поведение. Ние не можем непрекъснато да им поставяме нови изисквания. Така или иначе, така се задава основата на работата на агенциите. От друга страна, Въпросите трябва да получат своя отговор преди да вземем своето решение за начина на работа през септември, октомври и ноември. Струва ми се доста странно. След резолюцията от май възникнаха много повече въпроси. Тези въпроси обаче се задават чрез лични контакти, а не от името на Европейския парламент. През последните една-две седмици получихме доста отговори, които само потвърдиха мнението на моята група. В това отношение имам въпрос към докладчика. Какво мисли тя за тези отговори. Подучу се нещо за Ема и за нередности там, но не чух достатъчно за останалите агенции, така че ми се иска да чуя от докладчика какво мисли тя за получените отговори. Стана дума и за пътната карта. Доста съм очуден, че отново се повдига този въпрос. Пак ще ви напомня, необходима е последователност. Искам да знам на каква основа докладчикът говори за тези пътни карти? Дали то говори от свое име или от името на комисията? Или от името на пленарна зала? Аз не си спомням това да е обсъждано в комисията. Вярно е, ние сме давали своето съгласие по различни пътни карти – но колкото и да ми е мъчно, не си спомням да сме давали своето съгласие докладчика да обсъжда тези пътни карти с агенциите. Необходимо е наистина да сме по-последователни, да не говорим, че от това може да пострада и репутацията на агенциите. Агенциите вършат изключително важна работа. Знаем, че на тях е възложена много важна задача, особено агенциите, които обсъждаме в момента. Точно за това в наш интерес е агенциите да си запазят добрата репутация в Европа. Самият аз забелязвам, че много от критиките всъщност не идва толкова от пленарна зала. Това са индивидуални обвинения, от които страда доброто име на агенцията и ми се струва, че това няма да се поправи лесно. Затова имам въпрос към докладчика. Дали тя не смята, че Всъщност, нарушената репутация на агенциите е съразмерна с това, което беше залегнало в резолюцията от май. След това говорим за конфликт на интереси. Но ми е много неприятно, че докладът, който очаквахме от известно време, все още не се е появил. Аз съм съгласен с това, което се каза е, за работата до официалното оповестяване на доклада. Едва ли би трябвало да го разглеждаме преди това. Спомняте си процедурата, по коридорите се говореше, че някой от депутатите в Европейския парламент вече са се запознали с доклада, други не. По-скоро нека призовем Сметната палата да предостави доклада колкото се може по-скоро. Аз обаче бих искал да добавя още нещо. В качеството си на комисия по бюджетен контрол, ние трябва да обсъдим процедурата по освобождаване от отговорност с Сметната палата преди крайния срок за постъпване на изменения, което значи преди края на август. За това и ми се иска да проведем заседание на комисията към края на месец август или в началото на месец септември, да проведем среща с отговорно лице от Сметната палата. Иначе е много трудно да продължим работата по тази процедура за освобождаване от отговорност, без да имаме техния доклад. Благодаря ви. Разбира се, очаквам и вашия коментар, господин председател. Не мога директно да отговоря на въпроса ви. В момента не смятам, че докладът ще ни бъде предоставен на време. Едва когато ни бъде предоставен доклад, можем да решим дали да свикаме изваредно заседание или не. Можем да го направим, да речеме през септември. Сега нямам някаква конкретна дата, на която ще ни бъде предоставен доклада колегата Гресле, след това колегата Андреасън и след това колегата Алая Сендър. Благодаря. Аз искам да кажа, че ние трябва да се опитаме, както се казва на немски, да запазим църквата в средата на селото. Два пъти е, беше установено, че има конфликт на интереси в агенциите. Миналата година с ЕМА имаше такъв проблем. По-миналата също имаше проблем с друга агенция. Винаги някак си възниква проблем с различна агенция и ние се чудим какъв подход да прилагаме. Колегата Маковей е докладчик от името на целия парламент. Трябва да работим върху възможни решения. Да речеме а, отхвърляне на процедурата за служавната отговорност. Нещо, което не изключвам като възможност. Двете агенции имат проблем, който не може да бъде решен и госпожа Макове няма да може да го реши, така или иначе. Ние сме институция, която трябва а, да следи тогава, когато има възможен конфликт на интереси и а, този конфликт да бъде предотвратен. Говорим тук за дълги а, процеси. А, от една страна искаме да има А, опит от промишлеността, който да бъде включен в работата на агенциите. Обаче всичките процедури трябва да бъдат добре документирани, така че да няма дори и най-малка нотка на съмнение, че може да се струва конфликт на интереси. Аз съм за а, генната технология, а, но а, аз съм а, против това да има и а, малка нотка на съмнение за а, това по какъв начин се действа в тези агенции. Трябваше да се а, попълва декларация, свързана с конфликт на интереси и а, член, членовете да, предла, да предоставят тази декларация, но никой не а, си направи труда да провери какво е включено в тези декларации, дали то отговаря на а, действителността. И аз смятам, както госпожа Маковей, че проблемът който в момента не може да бъде разрешен, проблемът ще съществува и в бъдеще и ние имаме право да откажем освобождаването от отговорност. Агенцията, която се занимава с ам, химичните съставки, агенцията ам, свързана с която се занимава с медицината, всички тези агенции имат проблеми. Трябва ясно да представим и да опишем какви са проблемите. Трябва да изискваме от агенциите да се занимават с тези проблеми, защото ние сме ам, сериозен а, законодателен орган. И трябва да се срещнем и с други, а, с а, другите комисии в парламента и да видим какво решение ще бъде взето. Като координатор за мен е важно госпожа Маковей да може на време да представи своите изменения към собствения доклад, за да можем да видим какво предстои, да видим дали можем да го приемам или трябва нещо да направим ние самите. Разбирам, че някои от колегите са раздразнени и ядосани, защото винаги трябва да се занимаваме с такъв род проблеми. Обаче въпрос за следното. Измененията на госпожа Маковей трябва да бъдат представени навременно, така че да се проверят, да се види какво може да се направи, дали трябва да се правят допълнителни проверки и така нататък. Госпожа Андреасън. You, Благодаря ви, господин председател. Неведнъж съм го казвала в тази комисия и сега ще го кажа. Така или иначе, в този случай ние разглеждаме случилото се до сега, а не бъдещето. Данакоплаците очакват от нас да одобрим изразходването на това, което е поступило от тях в миналото. Така че ми се струва, че комисията в момента е попаднала в собствения си капан. В миналото ние отлагахме освобождаването от отговорност при другите агенции. Имахме и своя план за действие да подобрим ситуацията. Но така или иначе тази ситуация ще се подобри в бъдеще а не в миналото. И тук ми се струва, че има един противоестествен принцип на парламента. Това е отлагане на нещо, което трябва да се реши по отношение на миналото, а да се отлага за бъдещето. Това просто не работи на практика. И за това днес се оказваме в капан. Не знам защо всички се притесняват толкова от репутацията на агенциите. Ние сме провеждали тази процедура и преди знаем какво се случи с по миналата година. Отложихме освобождаването, но след това 6 до 8 месеца по-късно ги освободихме от отговорност само възоснова на техните обещания. Ние не се водихме обаче от фактическите грешки на случилото се до този момент. Затова ми се струва, че трябва да оценяваме агенциите по изпълнението им до този момент, а не по обещания за бъдещето. Иначе ние се превръщаме в посмешище и забравяме за да накоплаците. Казвам, че сме посмешище, защото се оказва, че ние като евродепутати не можем да зададем правилните въпроси. И затова нека помислим за собственото си поведение. Ела Сендон. Госпожа Лесендър има думата. La verdad es que la última intervención de señor Andreasen, con la que normalmente no suelo estar de acuerdo, me hace reflexionar. Да, наистина. Всъщност, в повечето случаи аз съм съгласна с госпожа Андреасън и това, което тя каза е много вярно. Комисията по бюджетен контрол, комисията по бюджета, както и политическите комисии, до някъде се припокриват в своята работа и се случва да се стигне до конфликт. Струва ми се обаче, че Комисията по бюджетен контрол има за задача проверката на бюджета. Трябва да сме сигурни, че се прави това. А конфликтът на интереси е друг въпрос, но той не попада в правомощията на нашата комисия. Има си други комисии, които могат да се занимаят с това. За това и ще се върна на процедурата ни. Знаем, че имаше решение през месец май. Междувременно са прияти различни мерки с оглед на подобрения, на които се спря и госпожа Маковей. Ако докладът се представи на второ четене, обаче, ние ще гласуваме всъщност същия доклад. И за това ми се струва, че с оглед на обичайната си работа, би трябвало да помислим за едно ново предложение, което да отразява настъпилите подобрения. Иначе няма никакъв смисъл да се разглежда същия доклад. Така или иначе, всеки европейски гражданин може чрез интернет да провери и да види, че не са направени никакви промени. И ако се води само от текстовете, да смята, че ние не сме си мръднали пръста. Наистина, конфликтът на интереси е проблем, който трябва да намери своето разрешение, но има и други, много по-важни въпроси, Така или иначе, преди известно време имаше и други случаи на конфликт на интереси. Ние не можем да разглеждаме абсолютно всяка агенция, абсолютно прецизно и да обсъждаме работата и до последния детайл. Така или иначе, в Комисията по околна среда, например, ние сме работили с тази агенция – и с течение на времето се убедихме, че проблемите намират своето решение. Не мисля, че трябва да виним агенциите за всичко под слънцето. Това, че не сме получили още доклада на Сметната палата, не е по вина на агенциите. Стана дума за това, че възниква проблемът с конфликт на интереси, но и тук трябва да се подходи далеч по-методично и задълбочено, а не по впечатление. И накрая, подобно на останалите, ми се струва, че трябва да се застъпваме за някаква съразмерност между нашите изисквания и реалността. Проверката на декларациите, заявяващи интересите, изисква 10 седмици. Това е времеемко. Освен това се хвърлят много ресурси. За нещо, което не е непременно най-важното, би трябвало да има по-добри начини на проверка. Ето и за това трябва да помислим. А иначе в Комисията по бюджетен контрол ми се струва, че наистина не бива непременно да говорим за конфликта на интересите. По-скоро трябва да е, държим сметка за баланса. Е, Благодаря. Колегата Хер Херцог иска думата и сега ще дам думата на представителите на агенциите. Госпожа Херцог. Благодаря, господин председателю. Искам ясно да заявя, че всеки депутат има правото да задава въпроси. Обаче, когато този депутат задава въпросите от, име на, от името на комисията има нужда от подкрепата на комисията. Точно това липсваше. Говорим за пропорционалност, за ясни правила, нещо, което липсва. Не може тук да бе семиколим, без да имаме основание. Трябва да имаме ясни правила. Ето защо имам още един въпрос. Важно е да поискаме становището на комисията АВКО, защото когато а, работим в рамките на процеса съвместно взимане на решение, това е важно да се направи. Благодаря ви. Благодаря, каза председателя. Благодаря, госпожо Херцог. Сега въпрос ми е отправен към представители на агенциите. Госпожа професор Маклейт е тук. Да, моля, имате думата. Oder е, wer möchte beginnen? Или кой иска да започне? Аз съм представител на агент на ЕМА. Благодаря, господин председател, че ни давате възможност да вземем отношение по въпроса. Ще кажа няколко въпроса, свързани с агенция, която се занимава с медикаменти, защото не мога да говоря от името на другите агенции, защото агенции занимават с различни неща. Първо, искам да кажа, че че е, работихме съвместно с докладчика Работихме съвместно по всички точки и разбира се, сме готови да отговорим на всички въпроси и да приложим всички мерки, които се изискват от нас. Миналата година процедурата по освобождаването отговорност беше отложена и ние имахме възможност да извършим подобрение в а, а, дейността си. Но тук говорите за конфликт на интереси, но това не е точно така. Е, има доклад, който е изготвен през май, доклад, който е изготвен сега. Виждате, че нещата са различни. Има много а, неща, които са били преработени много от процедурите са били спазени от страна на агенцията. Искам да ви кажа, че всички мерки, които сме въвели и изпълнили до сега, са, свърз... са коствали около 1 милион на агенцията. За да отговорим на въпросите на депутатите, трябваше да проведем проучвания и така нататък, като а, едно такова проучване а, струва 30 000 евро, въобще проучванията и изследванията и така нататък. Важно е за нас в тази връзка да кажа, че имаме нужда от единни стандарти, кои, единни желони, които да измерват и да оценяват мерките, които изпълняваме и да се види до каква степен проблемите, които сме имали, са били отстранени. Само по този начин в бъдещето ще могат да се въвежат надежни мерки. Важно е също така за агенциите тези мерки, за които ви информираме и мерки, които сме въвели, те е, да бъдат съобщени на парламента. А не да се чувстваме задължение отново и отново да информираме за мерки, които отдавна са били въведени. И на последно място искам да повторя, за да можем да служим на парламента, за да можем да се очитаме на парламента. Не трябва да се подкопава доверието, не трябва да се подкопава надежността. Още нещо искам да спомена, е, един спорен въпрос – Беше изготвен доклад от Сметната палата. Имаше проекто доклад, представен през юни. И средата на август вече ще разполагаме с окончателния доклад на Сметната палата, който ще включва и мнението на агенциите. Благодаря, каза председателя. Нека и другите представители на агенциите да вземат думата. Моля, имате думата. Uh, Благодаря ви господин председател. Аз представлявам Европейската агенция по околна среда. Благодаря, че ми давате възможност да се изкажа. Ще се спра на няколко неща. Е, неща, които не се обсъдиха в големи подробности днес, но разбира се са важни. Когато на 27 юни получихме писмото на госпожа Макавей, в което тя ни благодари за съвместната работа, това беше нещо много хубаво за нас. След това имаме съответните дати и желони през април и май, когато получихме вашите въпроси, опитахме се да им отговорим и наистина положихме усилия да отговорим на всеки отделен въпрос. Дори и като имате предвид, че имаше 168 отделни мисии. Но все пак е важно това, което се посочи в залата, а именно, че се оценяват резултатите от миналото, че трябва да сме реалисти. Освен това, от писмото разбираме, че има пет критики срещу нас, конфликта на интереси, поведението на директора спрямо други агенции и органи. Ораторът се развълнува и прекъсна изказването си. Uh, sorry, on training policy and on tenure um, of guest scientists. We have, uh, I hope, I'm so sorry. Um... Ораторът се разплака и, и е трудно да продължи. All these questions and I put myself at your disposal. Така или иначе, ние се опитахме да отговорим на всички тези въпроси и аз наистина съм положила всички усилия, но така или иначе няма как да отговоря на критиките в, преси, в пресата. Колкото и да ми е трудно, се опитвам да запазя агенцията на крака, опитвам се да не губя доверие е, в нашите служители и се опитвам да бъда добър гражданин. Ето имаме резолюцията на съда от 10 май. От агенцията се иска да осведомява обществеността. И аз ви уверявам, че ние се съобразихме с това. Освен това, ние сме следвали винаги финансовите регламенти, не сме се отклонявали от тях. И мисля, че по този начин отговарям и на вашия въпрос, госпожо Маковей. Ние сме се съобразили с тях, така че ако ще ни съдите по това, което сме постигнали в миналото, то е, мисля, че вие сте били надлежно осведомени за цялата ни дейност е, и не е имало конфликт на интереси. А ако вие искате да ни критикувате за конфликт на интереси, трябва да се изходи, както и се каза, от конкретни правила за това. Освен това имаме решението на борда. Агенцията беше насърчена да работи с други организации, да създава партньорства, да ангажира гражданите. С други думи, опитвам се да кажа, че и от мое име, и от името на служителите ни намираме това, което се случва за много притеснително. Именно за това съм и толкова емоционална. Ние трябва да бъдем освободени от отговорност. 1400 часа употребихме, за да отговорим на всичките ви въпроси. Освен това, аз мога да се нагърбя с отговорността да продължим да работим също така методично и в бъдеще, но не знам какви повече отговори мога да ви дам. Отново се извинявам, че съм толкова развълнувана. Äh, Благодаря ви, госпожо професор Маклейт. Благодаря, че се отзовахте на нашите въпроси. Искам да припомня каква е целта на процедурата по освобождаването отговорност. Искам да кажа, че не трябва стрикно да се придържаме към мандата. Искам да попитам дали има друга агенция, която е представена тук. ЕФСА, моля имате думата. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Uh, my name is Alberto Spagnoli. Благодаря ви. Аз завеждам изпълнителната служба на ЕФСА. Благодаря за изказванията, които се направиха за нас, за ЕМА, за Агенцията по околна среда. Аз също ще потвърдя, че ние се опитахме да дадем отговори на всички въпроси, да откликнем на резолюцията на Европейския парламент от месец май, да отговорим на изискванията на докладчика и ще продължим да съдействаме и в бъдеще. Нека подчертая обаче, че това ни струваше огромен ресурс. Въпреки това ви уверявам, че ние внедряваме система, която да избегне точно проблема с конфликта на интереси. Разбираме, че тази комисия трябва да реши дали да освободи от отговорност ТЕФСА. Сега, вярно е, вие изчаквате доклада на Сметната палата и ние го изчакваме. Също така ще вземете своето решение възоснова на пътната карта или плана за действие, независимо как ще се нарече. Тук също ще съдействаме и Третият фактор – това са нашите отговори на въпросите, повдигнати в доклада на Европейския парламент от 10 май. Уверявам ви, че вече са разгледани много обстойно документите, които ни бяха предоставени от Европейския парламент – Самите ние изготвяме голям обем <laughs> документи. Не съм сигурен, че винаги хората ги четат внимателно, но ние се запознахме с вашите и дадохме подробни обяснения по всички нови мерки, прилагани през последните няколко месеца при новата политика на независимост и новите правила за изпълнение, по които вече работим. Освен това, ние проведохме скрининга на новите експерти за нашите групи. Опитахме се наистина да отговорим на всички критики, на всички обвинения към ЕПСА от последните години. Всъщност те са в основата и на целия дебат, който тръгна от множеството обвинения срещу ЕПСА. Но ние сме дали отговорите си на Европейския парламент. Надявам се, че нашите отговори са били разгледани достатъчно подробно и, и че те са взети под внимание. Разбира се, ние ще предоставим и други обяснения, но ми се струва, че е, с вече предоставеното би трябвало да може да се вземе решение приемливо за комисията. Благодаря. Äh, Благодаря. Ние чухме становищата на, на съответните агенции. Сега господа, госпожа Халк от името на нашата комисия. Благодаря. Първо не исках да кажа нещо, но като видях какво, какво преживява госпожа Маклейт, реших да взема думата. Аз съм тук заместник в тази комисия по бюджетен контрол. Аз до сега съм участвала в изготвяне на всички доклади за освобожданата отговорност. Освен това участвах в институционалната работна група, отговаряща за агенциите, група, която се справи успешно със своите задачи, по мое мнение. Защо взех думата? Госпожа Маковай. На практика се опитва в пресата да излиза с полуистини, с обиди, с лични нападки и с всичко това се опитва да прави политика. Нещо обаче, което тя не е включила в докладите. обаче има хора, които си вършат добре работата, хората, които са ангажирани с това, което се случва в агенцията и хора, които се смятат за неоснователно критикувани и нападнати, нападани. Нищо чудно, че има такива реакции. Госпожа Гресле, тук искам да кажа, че се демонизира работата на наш колега. Искам да кажа на представителката на агенцията. Смятам, че вашата реакция е неуместна. Вие тук трябва да ни информирате за работата на вашата агенция. Още в началото на дебата ми стана ясно, че реакцията на един или друг от нас е изиграла своята роля. Аз се занимах с Агенцията по околна среда. Говорим тук за кръстосаното финансиране на НПО. Това е един много, много сериозна тема въпроси, с тази тема, трябва да бъдат зададени, трябва да се даде отговор на тези въпроси. Благодаря, че беше отговорено на въпросите. Искам а, обаче да ви помоля да се държим като професионалисти и да говорим по същество. Юта, моля те и ти да подходиш по този, по този начин. А, следях информацията и искам да кажа, че проблемата няма да се. Ам, да се премахне, ако подхождаме по този начин. Хората са различни, реакциите са различни, въпросите, които са зададени, трябва да бъдат разгледани, трябва да им се даде отговор. Благодаря, благодаря госпожо Гресли, госпожа Макова е. Uh, I... Благодаря ви. Виждам, че всички много се развълнуваха но самата аз ще кажа, че не се вода от емоциите си, а от професионалните си задължения. И наистина ще трябва да дам отговор на някои от нещата, които се споменаха. Конфликтът на интереси попада в правомощията на нашата комисия. Това е нещо свързано с управлението на ресурсите и управлението на фондовете. Следователно, ние няма как да не разглеждаме всички дейности на агенциите. Самите мерки за избягване на конфликта на интереси са класическите мерки. Това обсъждахме с Ема и Евса. Ако Индустриите и техните представители се използват от агенциите като експерти, то за това трябва да бъде осведомена обществеността, защото тези експерти си дават мнението за различните продукти, медикаменти и така нататък. Това всъщност са едни класически схеми, бих казала които се използват години наред в ОИСР и други организации, които се специализират именно в областта избягване на конфликта на интереси. Също така, съгласно мандата на работа на нашата комисия, естествено доклада на Сметната палата да постъпи при нас. Отговарям и на господин Бранди. Всъщност аз искам да подобря репутацията на агенциите, защото обвиненията и критиките в пресата и от страна на неправителствените организации са конкретни, те са насочени най-вече към ЕФСА и аз бих искала да помогна на агенциите да си подобрят имиджа, като разрешат конфликта на интереси. В ЕФСА имаме проблема с конфликт на интереси в управителния съвет. Председателя на ЕФСА знаете, че трябваше да си подаде оставката един ден преди гласуването, защото беше обвинена именно в конфликт на интереси. Та за това казвам, че моята цел е да подобря репутацията на агенциите. И на мен наистина ми се иска на края на цялата процедура да не се говори вече за тези директори в медиите, да можем да отчетем реално постигнатото. Да, вярно е, при процедурата от, за освобождаване от отговорност ние поглеждаме основно към миналото, но е важно и бъдещето, е именно да видим, че се започва работата по подобренията. Според мен в ЕФСА се прави това. И тук се обръщам към представителя на ЕФСА. Със сигурност всичко, което сте ни изпратили като отговори и документи, ще, бъдат, ще бъде много внимателно разгледано и взето под внимание. времено аз ви призовавам да не обезкуражавате агенциите. Те не биват да се отказват от мерките, които са започнали да налагат. А по обвинението на госпожа Хог, то Нека спомена нещо, което не споменах в началото на нашата дискусия, но ето сега няма как да не го направя. Вие изпратихте писмо и към трите агенции, без изобщо да се допитате за това с докладчика. Оказва се, че някои неща се правят въпреки моя мандат. Но на мен и през ум не ми мина да ви искам сметка и да ви питам как така сте изпратили това писмо. Не очаквам отговор от вас, разбира се. Вие сте напълно свободна да изпращате писма на когато си искате. И последно обръщам се към Агенцията по околна среда. Казах ви, че вече разговарях с комисията. Имам и отговора на комисията за наличие на сериозни проблеми. Директорите са помолени да вземат незабавни мерки срещу конфликта на интереси. Също така изпълнителният директор не може да заема постове в други организации внимателно трябва да се разгледа и прехвърлянето на средства по различни бюджетни редове. Има и други неща, които мога да изброя. Но така или иначе имаме препоръки, които започват да се изпълняват вече през месец август. Това ще бъде отразено в измененията, но пак ще кажа, много сме емоционални днес, но аз самата не желая да бъда емоционална. По-скоро ние трябва да бъдем последователни. И за Европейската агенция по околна среда мога да дам два примера. Мога да ви уверя, че всичко, което казвам, се основава на документи. Разговарях с неправителствените организации – Освен това, от тях чух някои тревожни неща. Ще ви напомня и за публична церемония, при която неправителствена организация взе участие. Тази неправителствена организация всъщност използваше офиси в сградата на самата агенция по околна среда. И вие, госпожа Маглейт, го знаете, защото на тяхната церемония вие изнесохте официална реч. Моля ви, госпожо Макавей, прекъсва председателя, това не е дело в съда. Много ви моля да се придържате към своя мандат и да се придържате към процедурата на освобождаване от отговорност. Now you, you have the opportunity to close your remarks and Имате възможност да направите заключителните си бележки и ще преминем по-нататък в дневния ред. Госпожа Маковей, отново. И те и ние ще ви изпратим всички документи Предстои гласуване в пленарна зала, но ми се иска да кажа още нещо. Отново ще се спре на липсата на последователност. Директорът всъщност беше станал член на борда на Earthwatch – Намерихме информация за това през месец ноември. След това от веб страницата се оказа, че това е било на лице още от 2009 година, след което се промени информацията в веб страницата. И това е факт, който няма нищо общо с дейността на ЕМА или ЕФСА. Е, аз съм проявила добра воля, аз съм разгледала конкретните резултати на агенциите и поетите им ангажименти до средата на месец август. Отново ще ви уверя, скъпи колеги, че всичко заедно с измененията ще бъде готово преди крайния срок. Уважаеми колеги, Този следобяд предвидих разглеждането на тази тема и виждате, че тук настана объркване, обаче е важно да се говори по този въпрос. В противен случай ще а, останем само на повърхността, без да се задълбочим в детайлите. Не трябва да забравяме, че тези, които работят в европейските институции, те се крият или е, стоят по-скоро зад всичките цифри, които разглеждаме ние, цифри, които отразяват разходването на средствата от европейския бюджет. Когато говорим а, за политика, трябва да имам предвид европейските ценности, но когато говорим за цифри, също трябва да имаме предвид европейските ценности. Коментар от залата. Да, разбира се, трябва да си вършим работа както трябва. Искам да подчертая още веднъж, че когато говорим за процедура по освобождаването от отговорност, да се захващаме за отделни неща и въпроси, на които не може да бъде отговорено и когато времето ни е ограничено. Чух от госпожа Маклейт, че 1400 часа са им коствали ам, тези въпроси, да могат да им отговорят. ще можем да продължим напред само ако ам, приемем една единна процедура като парламент. Предлагам да проведем изварено заседание, на което да обсъдим всички тези въпроси, свързани с агенциите може би два дни след лятната пауза да се занимаем само с агенциите. За днес не съм планирал достатъчно време. Бяха планирани 45 минути. бяха ни необходими много повече. Господин Штойбе вече чака. Той обаче разполага само с половин час и трябва да решим как ще процедираме. Ам... Госпожа Маковей предложи да работи съвместно с докладчиците в Сянка. Това го каза тя вече. Искам да подчертая това, което каза тя, че тя е готова да говори с докладчиците в Сянка и да работи за напред съвместно с тях. 6 септември е крайният срок за внасяне на изменения. И така, приключваме сега с тази точка. Приключваме с тази точка. Това е моята молба. И искат и други колеги да вземат думата, но не може ли а, да приключим тази тема и да продължим за напред, госпожо Херцог? We haven't got answer to any не зададохме никакви конкретни въпроси. Нито аз, нито пък другите докладчици в сянка. Наистина считам, че действате несъразмерно. Необходимо е да се справите с тази каша два дни след като госпожа Маковей а, ни я показва. А, просто трябваше да имаме възможност да коментираме. Савама. По процедурен въпрос. Колегата Савама. Uh, Благодаря. Ще бъда изключително кратък. Първо, Напълно съм съгласен с казаното от председателя относно това, че не трябва да навлизаме в прекалени подробности. Но второ място, нещо, което също е важно. Наистина не виждам докъде ще стигнем а, по този път, ако не прилагаме еднакво тълкуване за конфликта на интереси това а, еднакво тълкуване относно това дали конфликта на интереси е в мандата ли или не. Това е основният въпрос. А, и ако не отговорим на него, ще се въртим в кръг. Това е просто коментар. Не ви предлагам някакво конкретно предложение, но а, тъй като аз ще бъда докладчик а, в сянка на НП, за мен е от изключително голям интерес наистина да разбера и да знам дали въпросът за конфликта на интересите влиза в правомощията на тази комисия или не? Äh, Добре. Някои докладчици в сянка се оплакаха, че са получили текста. А, не на време, не са достатъчно време. И трябва да, сега да изясним този въпрос. Дали въпроси, които ще бъдат зададени на докладчика, ще бъдат разгледани с момент докладчите в сянка. Говорихме вече доста изчерпателно по този въпрос. Всички представители имаха възможност да вземат думата. Казвам, че окончателният крайният срок за внасяне изменения е 6 септември и е, в крайна сметка чрез гласуване по демократичен път можем да разрешим въпроса, свързан с този доклад. Виждам, че има консенсус в залата и така приключваме с обсъждането на тази тема след провеждането на доста оживена дискусия. Искам да благодаря на всички, които взеха участие, благодаря на представителите на агенциите и така приключваме с тази точка от дневния ред. Сега продължаваме с дневния ред. Искам да ви питам дали сте съгласни да изтеглим а, напред точката, а, която включва дискусията с, а, господин Штойбле. С господин Штойбер. Съгласни ли сте? Половин час. Да, добре. Сега предлагам да изслушаме господин Штойбер. И след това ще продължим с гласуването. Добре. Get Mr. Schneider. I will see. I saw it. Oh, no, no. Thank you, Sasha. Liebe Kolleginnen und Kollegen, уважаеми колеги, искам да подчертая, че гласуването ще бъде проведено след дискусията, проведената с господин Штойбер в 5 часа. Е, господин Штойбер ще остане тук половин час до 5 часа. Малко при, е, се забавихме с обсъждането на точката от дневния ред. Сега ще знам за въпроса с администрацията, с разходването на средства и така нататък. Въпрос, с който се занимава нашата комисия, съгласно анекс 7 от правилника, ние отговаряме за ефективното разходване на разходите от европейския бюджет – работната група се занимава с това как може да... Вашата работна група се занимава с това как може да се намали административната тежест, да се а, разходват а, ефективно средствата на, на европейските данакоплаци. Дали нямаме нужда от демократична спирачка в момента? Ние обсъждахме тук и дали тук а, разходването на бюджета а, имат въздействие не само върху институцията като цяло, а и върху дънакоплатците в Европейския съюз. това не е един нов вид демокрация? С нетърпение очакваме да ни представите резултатите на вашата работна група. А, благодаря ви за доклада, който представихте на, на, на нашата комисия и сега ви даваме възможност да представите резултати от работа на вашата група. Микрофонът ви е отляво. Господин председателю, уважаеми дами и господа, през 2008 година, през есента, за първи път бях тук в Комисията по бюджетен контрол. информирах ви за моята работа, работа, която аз извършвам безвъзмезно, доброволно. И не смятах, че тогава, когато идох, че през 2012 все още ще занимавам с тази работа, но комисията и председателя на комисията удължи мандата от 2010 на 2012 година и председателят на комисията иска а, мандата да бъде удължен до края на неговия мандат. Темата за намаляване на административната тежест е една много сериозна тема, с която трябва да се занимаваме обстойно. Намаляване на Административната тежа ще доведе до повече растеж, до повече заетост. Защото безплатна конюнктурна програма ще е, доведе до економически растеж от процент и половина. Ако се изпълни това, което предлага комисията, ако а, е, това предложение се изпълни в европейски мащаб. На 29 юни се обсъди въпроса за еврото. Почерта се а, значението на намаляването на бюрокрацията, на административната тежест. И аз си позволявам да кажа като председател на групата, че за първи път се провежда обмен а, между отделните администрации. Да, например, Мадрид пита Берлин или Рим или така нататък, как вие прилагате тези процедури, как прилагате тази директива и така нататък. Искам да кажа, че намаляването на бюрокрацията е важна и по други причини. Много малки предприятия а, се губят в този лабиринт, лабиринт от разпоредби. Има много предприятия, които имат сериозни проблеми с а, а, бюрокрацията. Много предприятия а, казаха, че а, а, са искали да се откажат, като са видели колко оплетено е това законодателство и колко неясно. Има и трето политическо измерение на намаляването на бюрокрацията – Говорим за еврото, за бъдещето на Европейския съюз. Трябва да се подчерта още веднъж, че и вие, и аз в страните, в Германия, в Обединеното кралство, в страните от Бенелюкс, в Швеция и така нататък. Когато попитаме гражданите какво свързате вие с Европейския съюз, 40% от гражданите казват, че свързват Европейския съюз с едно бюрократично чудовище, с нещо, което е много далечно от гражданите. И изглежда, граждани се, се идентифицират с а, този образ, свързан с Европейския съюз, а не с европейските а, ценности. Между Германия и Италия има 20% разлика, между Обединеното кралство и другите държави. А, а, британците страдат от тази административна тежест, португалците не толкова, но а, повечето от гражданите казват, че свързвате Европейския съюз с бюрокрацията. И това е един проблем в рамките на програмата за действие на Европейската комисия. Се подчертава, че този бюрократичен товар се получава до голяма степен и от задължението за а, даване на отчет и за предоставяне на информация. Има 23 милиона а, предприятия в Европейския съюз и а, те изразходват 5 милиона евро а, за такъв род процедури. От 2007 до 2012 25% трябва да се намалят административните процедури и това ще доведе до покачване на економическия растеж. 150 милиарда 150 милиарда евро ще доведат до насърчаване на економическия растеж. 300 предложения бяха направени от комисията за спестявания в размер на 140 милиарда евро. От тях 30 милиарда евро. Това е облегчаване е, за предприятията. Така че остава още 11 милиарда, с които да бъдат облегчени предприятията. Искам да кажа, че промяната на разпоредбите в Европейския съюз трае средно 7 години. Това е много дълго. Това е един много дълъг период. Трябва да положим усилия в тази насока. Генералният е, секретар на парламента господин е, е, Виле също е затруднен предвид дългия срок на промяна на разпоредбите в Европейския съюз, този срок от 7 години. Трудно е да се намери точната граница между свобода и сигурност. Дали трябва повече да се заложи на а, собствената отговорност, на риска да се допускат по-големи грешки или ще се залага на сигурността, която произхожда от законите. Ето защо тук има едно предпоставяне между свободата и сигурността. Говорим за ам, дигиталните тахографи. С тях мога да ви дам един пример. За подобряване на пътната сигурност и за защита на ам, шофьорите. Европейския съюз заложи а, конкретни срокове а, или кон- конкретни часове за управление на моторното средство и определени часове за почивка. Значи на ден не повече от 9 часа и в рамките на 24 часа трябва да, да има пауза. тези паузи и време на управление на работното време се регулират чрез тези дигитални тахометри. 4000 евро са разходите, които са изчислени за дигиталните тахографи. Освен от всички се ем, изисква да разполагат с тези дигитални тахографи, дори от най-малките предприятия. Да речеме, че е, има предприятия, които само веднъж два пъти в месец е, с камион прекарат 50-60 кг е, стока. И тогава и те трябва да. Е, се снабдят с такива дигитални тахографи. Това е а, типичен а, пример, а, който показва, че а, не всички а, заинтересовани страни са засегнати поравно. Е, през 2009 година беше дадена награда за това кой е най-интересният проект за, услу... за облегчаване на административната тежест. И а, кой смятате беше е, печелившия проект, който предлагаше да се махне тахографа за тези, които. Е, изминават по-малко 150 км, за да доставят ам, своята стока. Говори с господин Кали, Калас и с а, а, други. А, единия си отидва, идва другия, въвеждат се нови правила и така нататък. И сега в крайна сметка се стигна до едно решение, при което комисията казва не 150 км, а при всички... А, Разстояние под 100 км. И какво става сега? Вместо 50-100 км, но сега всички товарни а, камиони а, под определен тонаж. Не, искам да ви кажа, че аз съм объркан. Въобще а, не знам тук вече за какво става въпрос. Говорим, че ще има и леки автомобили по 3,5 тона, които също ще трябва да разполагат с такива тахографи. А, това е само един пример, с който искам да иллюстрирам ситуацията. Дами и господа, 4, 14 години съм бил министър, президент, Работил съм в държавната администрация също години наред. Наясно съм с бюрокрацията. Искам да ви кажа, че това, което се случва в съвета а, и съвета, който по конкурентоспособност, там нещата са много тегави. Всеки иска да защити своите интереси и да придърпа чергата към себе си. И сега, дами и господа, заложихме нов акцент, който трябва да е от голям интерес за вас. Вие като депутати често ще бъдат изправени пред проблеми, свързани с бюрокрация, защото вашите избиратели ще ви занимават с тези проблеми за Германия, но и за други държави членки може да се изчисли. Колко разпоредби са били създадени в Германия през последните години? Говорим за 120 000 нови разпоредби през последните 5 години. Нови разпоредби за гражданите на Германия. Това може да са и гражданите на Австрия, Италия и така нататък. За тях това може също да въжи. А колко от импулсите идват от Брюксел? Това са над 18 000 разпоредби. Над 85 процента от ежедневната законодателна работа а, идва от Брюксел. Значи работата в Брюксел е по-важна, отколкото а, смятат в държавите членки или на национално ниво. Аз съм казвал на председателя. Аз не знам да има друго политическо ниво, освен политическото ниво на Европейския съюз, което да е толкова неоправдано и толкова често критикувано и жестоко критикувано. За а, винаги, когато се стигне до, а, до някакви бъркотични процедури, до някакви оплаквания, винаги се казва Европейския съюз има а, вина. 77 директиви искам да спомена как се прилагат те. Стигаме до резултата, всичко това може да прочетете. Стигаме до а, резултатите заключението, че националните парламенти трябва да вземат участие в дискусията, защото две трети от бюрократич, бюрократичната а, тежест коства 14 милиарда евро и се стига до тези разходи, защото а, националните администрации не си вършат работа като хората. Моята група и аз през ноември, октомври ще бъдем в економическа... комисията по економика в Германия, Австрия и в скандинавските държави. Трябва да се зададе въпросът защо когато говорим за обществени поръчки, защо в Латвия има нужда 77 дни, в Малата над 120 дни. Между 22 дни и 39 дни е разликата в времето на процедурата. 22 дни в Люксембург, 39 в България. И защо в България толкова а, дълго се протака тази процедура? Ами защото администрация не си върши работа като хората. От 27-те държави членки се отправя критика към Европейската комисия, обаче тази критика а, се отнася и за самите национални администрации. Тази тема трябва да обсъди и тук, и в Европейската комисия, и в държавите членки. И така, дами и господа, има много ясни примери. Например, в Естония има е закон, а, който забранява събирането на данни, които а, са били предоставени в търговския регистр. В Португалия трябва, а, е, това става през електронна платформа. 75% от информацията се е подава по електронен път в Естония, а в европейски мащаб средно този процент е само 5%. трябва да се създаде една основа, така че да се знае по какъв начин а, държави членки трябва да изпълняват тези разпоредби. Например, в Германия господин Петър Асма Рамзелър, който е министр по транспорта и е мой приятел. Го попитах за Штутгарт 21. Запознати се с този проект. За, из, за а, е, изграждането а, е, на гарата, гара, която е изградена, например, ще бъде изградена в Стокхолм, в Рим или някъде другата. Господин Рамса казва, няма а, проблем, ще сложим проекта в чекмеджето и ще, ви, и ще ти дам един пример за начинът по който процедурите са регулирани. Са 4 седмици дойдох и той викаме, чекмеджето е празно и ние не знаем а, какво да правим. Ние нямаме база за сравнение, ние не знаем какво се случва в администрациите и в другите държави членки по този въпрос въпрос. И ето защо искам да кажа, че в бъдеще администрациите трябва да комуникират по-добре помежду си, да обменят своята практика, начина по който работят и това е едно заключение, до което се стигне на последната среща на върха. Нещо, което ще кажа на последно място. Съвсем открито искам да кажа, че че един португалец е председател на Европейската комисия. Обаче бюрокрацията в Португалия е висока, но никой не говори за ам, голямата бюрокрация така, както се говори в Германия, в Асри и в други страни в комисията. През последните години се забелязва промяна на начина на мислене и на менталитета. Аз се срещам с представители на генералните дирекции и искам да кажа, че преди 10 години никой не е мислил, че ще има разпоредби, които са свързани с защитата на потребителите, с опазване на околната среда и така нататък. И за а, това, че може да има негативно въздействие и а, върху други области. И не трябва да се гледа само какви са последствията на тези разпоредби в тесния им смисъл, само какви ще са последствията за една област, ами трябва да се разгледа в по-широк контекст, какви ще са техните последици и върху други области. Има пълномощени лица от 27-те държави членки, с които разговарям по въпроса за намаляване на администрацията, на административната тежест. Искам да кажа, в разговорите виждам, че ем, мненията са различни. Акцента пада върху различни области. Парламента по, ам, поиска извършване на оценка на въздействието. В съвета обаче такова нещо не е направено. Има предложение на госпожа Нейблер. което ще доведе е, до ангажирането на, на, на 30 служители, които да се занимават с този въпрос и в секретарията ще се в секретарията служителите ще се занимае с това наблюдаване на административните процедури. Нещата се задвижват бавно, бавно вървим напред. Като цяло искам да кажа, че гражданите в Европейския съюз са леко скептично настроени. Ако ги питат, искате ли да се намали административната тежест, всички ще кажат да, ще вдигнат две ръце. Но а, ако попитате, всеки, всеки ще каже, че иска сигурност. Има 27 парламента в Европейския съюз, има Европейски парламент, има регионални парламенти, има 27 правителства и те постоянно мислят за това как да подобрим живота на гражданите. И как става това? Чрез а, създаването на нови закони. И а някой каже, аз съм за намаляване на законодателството, то тогава това ще бъде подложено на критика, защото това означава намаляване на сигурността. Така че е, полето за действие не е толкова голямо, трябва да се опитам да запазим баланса. Благодаря ви е, за вашето внимание. Е, мога да прожоша, но времето свърши и ще съм ви много благодарен, ако е, държите ситуацията под око. Благодаря ви за това изложение. Готвейки се за тази среща, аз намерих доста добри примери за това как могат да се съкратят разходите. Могат ли да... Защо да не изградим една стена на гробището за да не излязат онези, които са в гробището и да не влязат в гробището онези, които са извън него. Това е цитат от Марк Твен. Сега пристъп... давам думата на колегите, но не повече от една минута. Госпожа Гресле, благодаря от името на НП за този доклад, за това как Европа да стане по-добра. Един от най-добрите доклади, който съм виждал от няколко години. Сега имаме светът на законодателството и от друга страна светът на онези, които трябва да спазват законодателството. Двата свята са напълно разделени един от друг. Дори и в съвета, като че ли не си дават сметка за това, че някой трябва да изпълнява законодателството. Трябва да продължим да работим в тази област. Мисля, че може би липсват идеи и творчество. И може би еврожаргонът, който използваме толкова на широко, също пречи. Цифрите, които цитирахте, 85%. Бихте ли ни предоставили тези факти? И аз съм подготвила подобни статистически данни. Мисля, че това, което очертахте, би било полезно за генералния секретар – мисля, че по този начин ще можем и някаква хармонизация да постигнем. Много държави членки говорят за намаляване на, демокраци... на бюрокрацията, но не искат да бъдат държани отговорни. Е, и в економическата криза се говори много за намаляване на бюрокрацията – мисля, че точно в настоящия момент имаме нужда от повече отговорност. Предлагам да обединим въпросите. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на господин Штойбер за направената презентация и за поетият от вас ангажимент. Бих искал да искала да благодаря за това, че сте отчели и броя на жертвите загинали на пътя, защото броят на тези жертви ни показва, че трябва да се ограничи и броя на а, водачите на превозни средства. Говорихте и за лимита от 100-150 км. Трябва да ви уверя, че има водачи, които прекарват целият ден зад волана, въпреки че разполагат с цифров тахограф. Така че трябва да вземем и социалния аспект на този проблем, а не само економическия. Още нещо, на което бих искала да се спра, тъй като ми се струва интересно – В рамките на комисията разполагаме с много и най-различни досиета, в които се разглеждат трите степени на законодателство. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че става въпрос за проблемите, които възникват при прилагането на законодателството на различните равнища. Бих искала да чуя вашето мнение за начина по който бихме могли да подобрим правоприлагането. Говорихме за комуникацията и казахме, че тя е много важна. В административен план – не се представяме чак толкова лошо, но как бихме могли да внесем и допълнителни подобрения за комуникацията? Вие упоменахте, че можем да намалим броя на законодателните актове, но не можем да намалим законодателните актове, които са необходими, още повече в контекста на кризата. Така че наистина трябва да обърнем внимание само на най-важните законодателни актове. Благодаря. Sehr geehrter Herr herzlichen Dank für Ihre благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Штойбер за направената презентация. Позволете ми един кратък коментар. Предишният министър-председател говори в този парламент за различните проблеми в съвета. Бих искал да ви благодаря за всичко, което казахте днес пред нас. Благодаря ви, защото много често в парламента имаме групи от посетители. Аз винаги представям моята гледна точка на групата посетители, но тя обикновенно се различава много от това, което наистина е важно в рамките на нашата администрация – Необходимо е да помислим по какъв начин можем да намалим грешките при правоприлагането. Има и много източници на грешки, които трябва да бъдат определени. Сред тези източници на грешки обаче намираме изключително сложните правила. Сега предстои преглед на законодателството на Европейския съюз. И а, знаем, че можем да разчитаме на сътрудничеството на вашата група. Така че имаме един уникален шанс, от който трябва да се възползваме. Говорихме за определението на обществените поръчки. Казахме, че трябва да помислим за бенефициентите, предприятията, но не трябва да забравяме и самите граждани. Ако намалим правилата за възлагането на обществени поръчки, ще намали и ще намалее и броя на грешките при правоприлагането в тази област. Наистина би било добре, ако успеем в това наше начинание. Надявам се, че ще можем да продължим да работим заедно. Благодаря, казва председателят, госпожа Волмайер. Благодаря ви. Уважаеми господин Штойбер, вие упоменахте тахографите. Да, действително в това отношение имаше много проблеми. В Европейския парламент се опитахме да вземем предвид всички доводи, за да внесем необходимите изменения. По-настоящем малките предприятия се борят с кризата и тези предприятия се нуждаят от ясен сигнал относно намаляването на административната тежест. И Европейския парламент трябва да участва в намаляването на това административно бреме. Бих искала да попитам, възнамерявате ли да излезете с препоръки към държавите членки? както по отношение на законодателните актове, така и по отношение на тяхното прилагане. По какъв начин бихме могли да имаме по-единно прилагане? Защото би било излишно да добавяме различните национални специфики, тъй като това само ще утежни контрола. Благодаря, казва председателят. Тъй като се излъчваме пряко в интернет, бих искал да приветствам Брайан Симпсън, който е сред нас. Ние не отговаряме за тахографа, това не е в нашите правомощия, но взимаме позиция, защото господин Штойбер упомена това устройство. Чухме отделните коментари, сега нека да чуем отговор на господин Штойбер. Ще започна отзад напред. Госпожа Холмайер, искам ясно да заявя какво сме направили, за да може да ни разберете. Писах до всички правителствени глави на всичките 27 премиери. И ги помолих да ми дадат един пример за добра практика. Това е което е било приложено на практика без никакви затруднения. Разбира се, господин Гайер, когато има един, който е най-добър, има и такъв, който не е толкова добър. Имам предвид, че има страни, които справят много добре и страни, които не се справят толкова добре. В националните парламенти се пита защо ние не сме най-добрите по един или по друг въпрос. когато се говори за транспонирането на европейското законодателство. Знам, че това става в Англия, в Скандинавия, в Германия и в страните от Бенелюкса. че на тези места се създава нова култура. Десет препоръки сме дали и казваме, правителството в Рим трябва да се вгледа много внимателно в тези препоръки, за да види как да стигне до тези най-добри практики. Аз не искам да критикувам а, обществените а, поръчки, процедурите свързани с а, тях, но искам да кажа, че има много големи различия между процедурите в отделните държави и членки. А, и, и това не отговаря на, ам, на смисъла на, изгод... на изграждането на единия пазар. Ако процедурите в едната страна са едни, пък в друга са други. Господин Гайер иска допълнение да кажа. И нещо друго. Регионалните интереси. Има значение и гледната точка. Познавам регионалните интереси. Аз съм а, наистина привърженик на субсидиарността. Това въобще не е, подлежи на съмнание. Искам да кажа и нещо за търговския баланс на Европейския съюз. Искам да кажа и за участието на макропредприятията. Нещата бяха доста тъжни по време на последния съвет по, по конкурентоспособност а, се стига а, до това, че португалец става и казва, имаме проблем в Португалия, в а, става представител на Австрия и казва, нямаме имаме кой си проблем в Австрия, всеки а, иска да защити своите интереси. Обаче, освен регионалните интереси, има и европейски интереси. Тези интереси трябва да бъдат защитени, за да можем да разрешим проблемите на европейско ниво. Всички сме на едно мнение по този въпрос. Трябва да бъдат реформирани разпоредбите, свързани с обществените поръчки. Например, този в Малта трябва да си помисли защо в Литва пък сроковете са толкова кратки. На госпожа Ела Сендър. Нещата са много прости. Говорим тук за въпроса свобода или сигурност. Искам да дам един пример. Говорим за много неща. По принцип си затягам панталона с колан. Ако Искате да има по-голяма сигурност, към кола наслагате и тиранти, за да сте още по-сигурни. Обаче, ако искате още по-голяма сигурност, взимате безопасна игла, така че да, да може да закрепите колана с тирантите, така че да не се смъкнат гащите. Така стоят нещата и в европейското законодателство а, има много различия в разпоредбите в различните държави членки и за този тахограф, който споменах. Шофьорът имат право да кара 50 часа на седмица. Не трябва да а, трябва да се определя и време за почивка. Не трябва да се превишават тези 50 часа а, предвиден за управление на моторното превозно средство. Обаче по примера на панталони, тиранти и безопасна игла, трябва да кажа, че а, всеки товарен камион трябва трябва да, да бъде снабден с тахограф дори за тези, които а, изминават а, кратки разстояния. Говорим тук и, и за играчките, за разпоредбите свързани с детските играчки. Значи, а, а, говорим за а, детски пистолети. Не, извинете, за запалки. Какво става? Събират се а, а, а, деца на едно място и с тях се тества запалката. Ако 50 деца могат да запалят тази запалка, значи тя се счита за несигурна. Ако а, това разбира се изисква, носи след себе си много голям бюрократичен товар, обаче ако може да спаси а, живота на едно единствено дете, то тогава този а, товар и тази тежест, свързана с бюрокрацията си, бюрокрацията си заслужава. Обаче има места, където има възможност за внасяне на по-голяма гъвкавост, да полето за действие да бъде разширено. Трябва да се комбинират нещата. Сигурност, свобода, поемане на отговорност и така нататък. Госпожа Гресле, говорите за на прилагането, транспонирането на европейското законодателство. Това е така, наистина. Но в съвета може да се направи повече по този въпрос, защото съвета има по-голям поглед върху правоприлагането, транспонирането на законодателството, отколкото парламента и комисията. Надявам се, че по по-забавен начин успях да ви представя тази суха материя. Благодаря а, на, на колегите, които казаха този Штойбер а, върши хубави неща, а, нещо, което не съм очаквал. А, да, а, ние всички сме на едно мнение, че искаме по-малко бюрокрация. Благодаря на вас, благодаря на председателя. Желая ви всичко най-добро. Благодаря на господин доктор Штойбер. Той не спомена либералите, може би защото те не заслужават похвала. Господин Шобър спомена само социалистите и демократите. Да се надяваме, че в бъдеще ще вземем предвид насоките на господин Штойбер. Не трябва да се занимаваме само с с това къде се допускат грешки, ами освен това се занимаем с най-добрите практики, да се насочим към тези най-добри практики. От името на комисията искам да ви благодаря. Вие сте а, от тези, а, които с удоволствие каним тук сред нас. Вие сте сред най-добрите. Господин Штобер. Имаше една много интензивна, интензивна а, дискусия. Благодаря. Това беше една много интересна дискусия с а, положителен край. Ja, wir verabschieden Herrn Stoiber. И така, господин Штойбер, благодарим ви за вашите предложения за намаляване на бюрокрацията. Благодаря ви за вашия енергичен проект извинете за ваш енергичен подход. По отношение на хода на заседанието, сега преминаваме към точка четвърта електронно гласуване. Специален а, доклад, свързан. А, това е доклад номер 12, ако не се лъжа. Госпожа Андреасен е докладчик. И сега преминаваме към гласуването. Ja, ja. Okay. Ähm, ja. Ähm, wir kommen äh, zur Abstimmung. Ähm Преминаваме към гласуването. Четвърта точка. 12, Специален доклад номер 12 от 2011 година. Продължавам на немски. Параграф 3, изменение 2 на Инесел Есендър. Кой е за? Против? Въздържали се? Трябва да проверим електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? приключете с гласуването. Не всички са гласували. Резултатът. Да, отхвърля се, обаче не са гласували всички, които присъстват. Всички ли имат карти за гласуване? Добре. Продължаваме. Йенс Кайер за, против, въздържали се. Още веднъж, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Трет, трето изменение, за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Пето изменение отпада. Изменение 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Седмо изменение за? Против? Въздържали се? Приема се. Шесто изменение. Не, извинете, отпада. Поправя се председателя. Значи, все пак гласуваме по 6 Кой е за, против, въздържали се, приема се. Дванайсто изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Девето, За, Девето изменение. Против. Въздържали се. Приема се. Единайсто изменение. Отпада. Десето. Отпада. Не. Не отпада. Изменение десето трябва да бъде гласувано. Кой е за десето изменение? Кой е против?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 Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Нещо не е наред. Кой си е забравил картата за гласуване? Или някой е забравил а, картата в а, уреда за гласуване? Приключваме с гласуването. Приема се. 15 отпада, 16 отпада, 17. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 18 изменение за? Против? Въздържали се? Да проверим. Електронно гласуване по 18 изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 19-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се електронно гласуване по 19-то изменение. Край на гласуването. Приема се.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 26 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 28 момент. Отпада, ако се приема 23-то. 23-то обаче е оттеглено. 25-то е прието. Значи всичко отпада. Пех едно. Пеш Кой е за? Против? Въздържали се? Не е ясно. Електронно гласуване по изменение предложено от Комисията по рибно стопанство. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Пех 2. Второ изменение от Комисията по рибно стопанство за против. Въздържали се. Приема се. Трето изменение от комисията за против, въздържали се, отхвърля се. 4 за против, въздържали се, отхвърля се. Пеш 5 за против, въздържали се, отхвърля се. Пеш 6 за против, въздържали се, да проверим електронно гласуване по изменение 6 от Комисията по рибно стопанство. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се 10 гласа за, 9 против. Пеш 7 за, против, въздържали се. Да проверим електронно гласуване по седмо изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърлено е. Пех. Пеш 8. За, против, въздържали се. Приема се. Пеш 9. За, против, въздържали се. Електронно гласуване. Девето изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Пеш 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пеш 10. Електронно гласуване. Не е съвсем ясно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Ясно. Приема се. Пеш 11. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Пеш 12 за против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, електронно гласуване по целия доклад. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Докладът се приема. Поздравления за докладчика госпожа Андреасен. Преминаваме към следващия доклад. Това е докладът на Томас Дойч. Тамаш Дойч. Благодаря. Сега първо гласуваме за изменение по параграф 1. Изменение първо. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за против, въздържали се, приема се. Трето изменение за против, въздържали се, електронно гласуване по трето изменение. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Афет 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме М-блок, Афет 2 до Афет 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Електронно гласуване. По доклада на Том, Тамаш Дойч, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се докладът с ясно мнозинство. Поздравление за докладчика и така приключваме с гласуването, нали така? Um, uh, Сега бих искал да преминем към следващата точка от дневния ред, точка 8. А по-късно ще се спрем на освобождаването от отговорността. Сред нас сега е представителят на Европейската сметна палата. Съгласни ли сме да разгледаме сега тази точка? Are you there tomorrow? Are you here? Ще бъдете ли тук утре? Добре. В такъв случай, нека да оставим точката за освобождаването от отговорност за утре. Благодаря ви. Може ли да бъде първа точка от дневния ред утре, за да присъствам? Да, първа точка в дневния ред за утре ще бъде тази. Tagesordnungspunkt 8, der сега преминаваме към точка 8, специален доклад във връзка с структурните фондове. Дали комисията се е справила успешно с установените недостатъци в системите за управление и контрол на държавите членки? Това е предмета на специалния доклад. Йенс Гейер е докладчик по въпроса и бих искал да приветствам с добре дошъл и представителя на Европейската сметна палата. Виждаме, че всички представители са тук. Бих искал да благодаря на всички вас, защото работата ви по доклада беше изключително интересна. Както казах, тази точка от дневния ред е изключително важна. Всички знаем, че има известен процент грешки, което от своя страна води до затрудняване на процедурата по освобождаване от отговорност всяка година. Дали системите за управление и контрол на държавите членки подлежат на подобрение? Какво прави комисията в това отношение? Това е основният въпрос, който ще ни помогне да намалим и процента на грешки, които се допускат в това отношение. Сметната палата е проверила към 40 регионални програми и е задала три основни въпроса, а именно предприемат ли се подходящи мерки, ако се установят слабости в системата, тези мерки предприемат ли се в срокове и предоставени ли са необходимите гаранции във връзка с ефективността на мерките. Отговорът на тези въпроси е, че предприемането на адекватни мерки в държавите членки отнема прекалено много време. Обект на анализ са били програмите в областта на заетостта и регионалните програми, като в случая с регионалните програми са били необходими към 32 месеца, за да може да бъдат предприяти корективни мерки. Както съм казвал често, държавите членки са тези, които трябва да предприемат мерките, които да коригират възникналата проблемна ситуация. Институциите, както и държавите членки, трябва заедно обаче да разгледат възможностите, които да ни позволят да се намали времето, по предприемане на съответните мерки. В този контекст е важно да добавим, че срока, който е обхванат в това проучване, е всъщност периода, който е обхванат тук, е периода преди 2008 година. По-голямата част от регистрираните от а, Сметната палата грешки са били поправени. Така че не трябва да считаме, че посочените тук грешки са актуални. В рамките на плана си за действие от 2008 година комисията предприе необходимите действия, така че отново в рамките на процедурата по освобождаване на отговорност трябва да вземем предвид това, което предлага комисията с оглед отговаряне на възникналите проблеми. На втория въпрос, поставен от Сметната палата, а именно дали комисията разполага с достатъчно гаранции и дали това е довело до подобряване на системите за контрол – дали е бил упражняван последващ контрол от страна на комисията, дали националните власти са поели конкретни ангажименти и така нататък, получихме следните отговори. Като те се отнасят до периода преди плана за действие от 2008 година. На времето Сметната палата не беше удовлетворена в 78% от случаите. Така че Сметната палата трябваше многократно да отправя критики. Тя не беше удовлетворена дори сред след предприемането на мерките по корекции. Какво означава това? Това означава, че комисията установява слабости в системите за управление и контрол и в последствие, в по-голямата част от случаите, на комисията й се налага повторна проверка, при която повторна проверка се установява, че предприятите мерки не са достатъчни. Това наистина е много сериозно. След като комисията т.е. виждаме, че след като комисията издърпа ушите на държавите членки, те в крайна сметка не предприемат необходимите действия, за да оправят недостатъците в системата за управление и контрол. Така че, на какво се дължи това? Може би комисията не разполага с достатъчно информация от държавата член, от държавите членки, извинете, или пък друга възможна причина е, че Европейската комисия се доверява прекалено на държавите членки. Следователно, трябва да се подобри благонадеж благонадежността на предоставената информация. Плана за действие на комисията имаше за цел да намали процента на грешките, като се предвиждаше постепенно намаляване на този процент. Маржа на допусканите грешки обаче се увеличи, т.е. процента на грешки продължава да бъде висок. Нещо, което ни безпокои. Този висок процент на грешки и след периода 2008 година нямаше чак такава голяма еволюция след 2008 година. В специалния доклад е необходимо да се отчете все пак осезаемото намаляване на процента на грешките след 2008 година. което може би се дължи на общото намаляване на процента на грешки – това от своя страна може би се дължи на подобряването на контрола или пък на упростяването на законодателството. Сметната палата не може да се намеси в това отношение – но може би бихме могли да успокоим европейските граждани, като им кажем, че въпреки процента на допусканите грешки, нещата са в реда на нормалното. В края на доклада на Сметната палата имаме и препоръки за периода 2007-2013 година. Мерките трябва да бъдат приложени на практика с оглед по-голямата ефективност. Благодаря ви, господин Геер, за уводните думи в качеството ви на докладчик. Сега нека да чуем и представителя на Сметната плата, господин Лазаро. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на парламентарната комисия, за, сме... за мен е удоволствие да ви представя доклада на Сметната палата номер 3 от 2012 година оценка относно това дали комисията успешно е могла да идентифицира слабостите в е, управлението и контрол на държавите членки в областта на структурните фондове. Бих искал да благодаря на докладчика господин Гейер за нашето сътрудничество по този доклад. Проекто доклада, изготвен от докладчика господин Гайер, представя добро обобщение на специалния доклад на Сметната палата, което ще ми позволи да бъда кратък в своето изказване. В рамките на Одита бе установено, че комисията е положила усилия за да осигури ефективно управление и контрол на системите на държавите членки за период 2000-2006 година. Комисията е внесла много корекции, за да запази финансовите интереси на европейските граждани, като в много случаи държавите членки са могли да заменят оттеглените неодобрени разходи. Усилията за по-гладък процес не бяха изцяло венчани с успех, тъй като стана ясно, че ще са необходими допълнителни финансови корекции. Ще е необходимо комисията и държавите членки да положат допълнителни усилия, за да стабилизират системите и да осигурят добро ниво, качествено ниво за периода 2007-2013. В момента процедурата по приключване все още тече, така че тя не е включена в проверката. Не във всички случаи комисията е получила достатъчно уверения във връзка с внесени корекции по съществуващите слабости. Планират се проверки по приключването в ограничен брой случаи, а за останалите случаи комисията ще трябва да разчита на информацията, която е предоставена от компетентните органи в рамките на декларацията или ако поиска информация по искане. Това означава, че комисията ще трябва да се довери на изявленията, декларациите и ангажиментите на държавите членки, които не винаги са точни. Другото предизвикателство е свързано с оценката на процента грешки, които а, са представени от компетентните органи на държавите членки. Ще е необходимо да се вземе предвид процента на грешката, който понякога надвишава прага от 2% беше взето решение за редица от програмите, които в момента са приключвани, да се заменят разходите, които не бяха одобрени по смисъла на предишния програмен период. Сметната палата препоръча на бюджетните органи да помислят дали трябва да се внесат някакви изменения във връзка с възможностите за заменянето на разходите, които не са били одобрени, с цел да се подобри добавената стойност на европейските фондове. С оглед на трудната финансова ситуация на някои държави членки и общото прилагане на мерки за економии, е важно да се а, е, тегли една червена линия между а, е, възпиращите мерки и подкрепата за сближаването и развитието. Това е посочено от господин Гер в точка 12 от проекта доклада, където се казва, че е в интерес на държавите членки да разполагат с добре функциониращи системи, които да осигурят законосъобразност и регулярност на транзакциите, както и да се получат добри резултати от вложените пари. Структурните фондове винаги включат съвместно финансиране от публични и частни източници, така че и техният интерес е под въпрос тук. На второ място, в случай, че разходите не бъдат одобрени от комисията, това означава, че те трябва да бъдат покрити от, наци... от пари на национално или регионално равнище. Така че националният дънакоплатец във всеки случай ще трябва да участва. Докладчикът говори и за понятието единен одит. Регламента за структурните фондове предвижда различни нива на контрол, които трябва да бъдат извършвани от съответните власти, които упражняват контрола, или власти, които на второ ниво правят последваща проверка. Имаме значително подобрение в това отношение по смисъл на регламента за периода 2007-2013 година, където се изисква да се представят статистики на годишна база. Тези статистики ще а, ни помогнат да постигнем и по-добър резултат. Ето защо тези последващи проверки представляват основния съставен елемент а, на гаранциите, които предоставя комисията. Докладчикът посочва, че ако имаме надежни резултати от а, компетентните власти, то тогава комисията би могла да осигури законосъобразност и регулярност на транзакциите, като внесе съответните финансови корекции на базата на процента на грешките. И накрая, с оглед на тези последващи втори проверки, ще, а, и резултатите от тях ще може да се види дали е необходимо да се преразгледа и а, системата на а, структурните фондове. Благодаря ви за вашето внимание. И аз благодаря. Сега искам да дам думата на представителя на комисията. 80% от бюджета на Европейския съюз е в областта на споделените компетенции. Структурните фондове са особено важни. Господин Дева, можем ли да кажем, че вие ще дадете отговор на въпроси от комисията, така че онези, които все още имат въпроси, да се изкажат или пък искате веднага да кажете нещо за доклада на Сметната палата. Искам да кажа няколко думи за начинът по който ние гледаме на нещата. Ще спра вниманието си на два въпроса, повдигнати от господин Лазаро. Бихте ли били кратък, за да има време за въпроси? Благодарности за изложението, благодарности за това, че докладът е поставен в контекста на края и на сегашния програмен период и началото на следващия. Аз няма да влизам в подробности. Господин Гайер справедливо отбеляза, че независимо от положителните елементи, там действително има положителни елементи, той не е твърде отрицателен за надзорната роля на комисията, но той посочва някои слабости. Първата състои в следното. В 38% от случаите има ниско, слабо уверение, че системите за контрол и управление на държавите членки функционират след корекцията. Второ, процедурата и сроковете за, постига, за преодоляване на слабостите отнемат твърде дълго. Знаете обаче, че ние отдавна работим по този въпрос. Да не забравяме, че докладът обхваща периода 2000-2006. От тогава насам регулирането се подобри и много неща се усъвършенстваха. Например, приемането на плана за действие от 2008 година. Този факт не намира отражение в доклада. Също така Както беше казано, имаме възможност да внесем допълнителни корекции при приключването. И в момента ние, приключ... ние довършваме процеса, процеса на приключване. И сега с новия регламент има допълнителни възможности комисията да се намеси и да предприеме корективни действия. И това състои в прекъсване и преустановяване. Ден, работата ни продължава. През 2011 година за Генерална дирекция регионално развитие ние сме изразили резерва за една трета от програмите. Ще направим плащания за тези програми, ако сме сигурни, че недостатъците са преодоляни. Това беше по доклада. Господин Лазаро повдигна важен въпрос, а именно възможността за заместване на разходи, не отговарящи на условията. При сегашния регламент това е възможно, дори ако държавата членка не е установила слабостта, а ако аудиторът и държавата е го е установил и държавата членка е съгласна с предложената мярка. Това е проблемът. Нашата позиция тук е много ясна. Ние казваме две неща. Първо, ако държавата членка е установила недостатък, тогава тя трябва да има възможност да направи заместване. В противен случай няма да има стимул за установяване на недостатъци. Ако обаче недостатъкът не е установен от държавата членка, а от аудитор на Европейския съюз, след като аудиторът на държавата членка е дал декларация, тогава не трябва да има възможност за заместване. Трябва да има нетна корекция. И тъкмо това предлагаме за новия период. И разчитаме на законодатели. Когато казвам законодатели, имам предвид по-конкретно Европейския парламент. А именно, разчитаме това предложение да бъде прието. Мисля, че това е първото заключение, което можем да извлечем. Следващи, вторият въпрос, по който към който искам да привлека вниманието и по който разчитаме на подкрепата на парламента. В сегашния период одитният орган е задължен да използва статистически а, методи за извадка. Това е важно за постигане на а, представител, представителност и по този начин могат да се прилагат корекции. Това е по-добро в сравнение с предишната практика. Сега обаче съветът споменава не статистически извадкови методи за следващия период. Ако това бъде прието, дейността на аудиторът ще предоставя по-малко надежни уверения и ще затрудни прилагането на корекции. Това ще бъде и стъпка назад по отношение на методологията на одита. И тук ще бъда благодарен за подкрепата на парламента. И господин председател, аз ще спра до тук, като изразя благодарност на Сметната палата и на докладчика. Председателят, благодаря. Ще има възможност за даване на отговор, но мисля, че е справедливо да дадем възможност на колегите от комисията да зададат въпрос. Първо госпожа Вайлер. Благодаря, господин председател. Имам два въпроса. Първият е към представителя на комисията. Току-що казахте, че когато възникнат грешки или проблемни области, вие прекратявате плащанията. Бихте ли ни казали за какви обеми става дума. Не е необходимо до, да, ни, да ни давате цифрите до центове, но приблизително. Какви суми, които, каквито бихме искали да се изразходват по политически причини, не са били изразходвани. Втори, втори въпрос. Може би господин Гар ще може да отговори. В доклада се говори за процент на грешки. Това включва ли области като корупция? Госпожа Ческова. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и на представителя на Сметната палата и комисията. Мисля, че политиката на сближаване е, е много важна, особено по отношение на резултатите. Никой не би изразил съмнение в това, че политиката на сближаване е сред краегълните камъни на Съюза и бихме искали тя да продължи да се развива. И тук стигам до един коментар. velmi těžko vysvětlitelné eh, komukoliv, jakémukoliv eh, občanu Evropské unie, daňovém poplatníku, že se nyní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 продължава дълго, но само искам да кажа, че за обикновения човек тези въпроси са трудно разбираеми. И стигам до въпроса си. Какво можем да направим в бъдеще, а, така че тези забавяния да не да не създават повече трудности. Как да съкратим сроковете, за да няма толкова много закъснения? Следващият ми въпрос. Можем ли да дадем количествен израз на, на плащанията, които се прекъсват? По-нататък. Единият одит е идея, която намира подкрепа в доклада. Разделената структура на структурните фондове трябва да се запази, защото в противен случай ще въздигна, възникнат проблеми. Госпожа Гресле има думата. Благодаря. Искам да кажа, че Кризата е свързана до голяма степен с провала на фондовете за сближаване. Трябва да си извлечем е, полуките. Имам няколко въпроса. Може ли да ни се... Бихте ли ни казали какви суми са били проверени. В Германия са 19%. Имаме ли цифра за Европейския съюз? Вие вършите чудесна работа като вътрешен аудитор и се съобразявате с много от критиките. Очевидно много е направено, за да спадне процентът на грешките. Можем ли да кажем колко държави членки са предприели корективни мерки? Проверила ли е комисията и би ли ни казала нещо повече по въпроса? И както каза госпожа Чешкова, възникват проблеми, защото регламента на фина... за финансовите правила трябва да се промени. Можем ли да сме сигурни, че ще възстановим средствата, които са неправомерно изразходвани. Какъв е смисълът от законодателството, ако не могат, е, ако то не води до резултати? Вие споменахте въпросите, по които разчитате на подкрепата на парламента. Видях е, данните от в които се вижда, че много държави членки не си спазват задълженията. Oder auch den eigenen Kollegen beizubiegen, die ja glauben, dass keine Kontrollen und keine много е трудно да да се разберем. Говорим за намаляване на бюрокрацията, но се притеснявам да не се повишат грешките. Благодаря, госпожо Гресле. Това са въпросите от комисията. Господин Дева ще отговорите. Първо на въпроса на госпожа Вайлер. по, по, поискахте данни за прекратените плащания. Имам данни за Генерална дирекция регионално развитие. Трябваше да направим плащания на стойност 3,5 милиарда. Това не е цялата сума, защото в много случаи не се отправят искания за плащане, защото знаят, че ние няма да ги одобрим. Просто цитирам тази цифра, за да ви дам представа. Процента на грешки включва всичко. Широк спектър от нередности, не само корупция или измама. Що се отнася до информацията за корекциите, е, източникът не е само докладът от Сметната палата, Сметната палата анализира извадки и следи какви действия са били предприяти. Ако поискате, по, но, ако искате нова информация, но не толкова подробна, можете да проверите в доклада ни, в годишния доклад за дейността. Там има информация за броя на корективните мерки и за сумите. Госпожо Гресле, първият ви въпрос беше колко операции се проверяват. Ако погледнете какво са изпратили аудиторите от държавите членки за референтния период ще видите 30, става дума за 35%. Това никак не е лошо, въпреки че става дума за представителна извадка. Резултатът според мен е доста добър. Вторият ви въпрос беше за броят на аудиторските органи. Аз бих казал две трети. Третия въпрос – каква е съдбата на корекциите? Има ли ефект от тях? Когато бъде направена корекция, т.е. получим зелена светлина от държава членка, Ние не чакаме а, до края, а се а, приспада от следващото плащане. Надявам се, че отговорих. Благодаря и в заключение. Искате ли да вземете думата, господин Лазаро? Не, благодаря, господин председател. Нямам какво да добавя, освен ако няма конкретни въпроси към мен, колегата Гайер. Благодаря. Не. Много въпросите не бяха отправени към нас, но ще се опитам да се спра на някои аспекти. Изваредният доклад на Сметната палата обхваща един период, който вече е приключил от 2000 до 2006. Дали от държавите членки се упражнява контрол върху разходването на европейските средства. Знам, че този контрол може да е по-добър. Ако плащанията могат да бъдат коригирани, колко бързо може да стане това, колко бързо реагира държавите членки на предложения на комисия, свързани с подобряване на контрола. А, има, разбира се, нужда да се подобри контрола, но виждаме, че, по, че плана за действие а, от 2008 а, година обхваща много от а, проблемите, проблемите, които са били разрешени. А, може да и да се изиски становището на Съда на Европейските общи, за да се види а, до какво е довел този план за действие. Може, а, можем да видим и а, какви са дефицитите, които са установени или недостатъци са установени от а, страна на Съда на Европейските общности за този период. Говорим за един период, в който са извършени корективни мерки. Позовавам се на казва госпожа Чешкова. Има годишен доклад от Генерална дирекция за регионално развитие. Като докладчик отговаряш за освобождането отговорност, можех да прочета този доклад и виждам, че нашите искания водят до резултати. Говорим за средства за подпомагане по изпълнение на програми и го, е, рисковете, когато са очертани, се въвеждат съответните мерки, извършват се съответните корекции и още преди да са разходени средствата, могат да се а, очертаят тези рискове и проблеми, така че да не се стига до а, а, плащания, които не отговарят на условията. и да не се стига а, до процедура, която е неприятна за държавите членки, а именно спиране на плащанията. А, целта е да се реагира по-рано и да не се стига до а, такава мярка. Държавите членки обаче трябва също да могат бързо да реагират. В а, годишния доклад видях, че само а, Чешката а, република страда много от спирането на плащания от европейския бюджет, защото а, системата за контрол на национално ниво не е функционирала както трябва. И, и се стига до там, че Чешката република трябва да коригира своите системи за контрол. И виждаме, че дойдоха доста бързи реакции. Ам реакции, свързани с навременното установяване на недостатъци и коригиране на грешки. Това показва практиката. Благодаря. Специалният доклад включва в себе си важни насоки, свързани с бъдещата работа. От друга страна, господин Гайер подчерта, че комисията вече е действа и се е заела с това да се отстранят слабостите. Имаше триалог с докладчика госпожа Гресле и ставаше въпрос за това да бъдат запазени тези системи за контрол в рамките на финансовия регламент. Ние също смятаме, че тези системи трябва да бъдат запазени. Темата ще бъде обсъждана и за напред. Тя ще присъства в нашия дневен ред. Сроковете са ви известни. Сроковете свързани с този доклад на господин Кайер, специалният доклад на Сметната палата. 12 юни до 12 часа е крайният срок за внасяне изменения. Благодаря. Извинете, 12 юли е крайният срок. Благодаря на представителите на Сметната а, палата и на представителите на органа за вътрешен а, контрол. Сега ще направим кратка пауза, преди да започнем с заседанието на координаторите. Благодаря ви.